С това приключваме този дебат. Относно значенията в комисиите, ще ви кажа, че предложението на председателският съвет ще ви бъде изпратено по електронната почта. Списъкът ще бъде отразен в протокола от днешното заседание. Искам да ви напомня, че срокът за внасяне на изменение е днес 7 часа вечерта. Гласуването е утре в 9, когато подновим заседанието. Приятна вечер! Обявявам заседанието за закрито. Благодаря.